Прего да prendere posto, per favore, così iniziamo la... Моля, займете местата си, за да започнем работа. Allora, buongiorno, onorevoli colleghi. Добър ден, колеги. Веднага започваме, тъй като закъсняхме малко. Ще ви помоля направо да приемем дневния ред, разбира се, ако няма възражения по него. Добре, сега ще ви помоля да одобрим от 28 ноември и 2012 и 3 декември да одобрим протоколите. Председател, ситуацията за корупцията в България е изключително сериозна. Бих искал да предложа на комисията да постави точка в дневния ред, за да обсъдим ситуацията в България. Ако това не стане днес, несъстоялия се Okay? Уважаема госпожо председател, ситуацията с корупцията в България е изключително сериозна. Бих искал да предложа на комисията да постави точка в дневния ред, за да обсъдим ситуацията в България. Ако това не се случи днес, несъстоялия се изстрел по политик от последната седмица скоро ще се превърне в ефективен. И това ще тежи на нашата съвест. Проблемите в България наистина са сериозни и по тази причина искам, ако това не се случи днес, да сме сигурни, че комисията ще се съгласи да обсъди този въпрос на заседание най-скоро. Благодаря ви за думата, господин председател. Надявам се да върнем вярата на хората, на европейските граждани, че Европа може да се намесва, когато има проблеми в определена държава, а не седи само като ням зрител. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Бинев. Ще говорим на заседанието на координаторите. Ще предложа това, което казахте днес на заседанието на координаторите. И така, дневния ред. Имаме изменение. Четвърта точка из... пише избиране на първи заместник председател. Отлагаме тази точка за следващото заседание. Нека да го одобрим с тази промяна. Както казвах по-рано, ще ви помоля да помолим, да извинете, да одобрим протоколите от заседанието от 28 ноември и 3 декември. Ако няма възражения. Разбира се. Трета точка. Имам две съобщения. Господин Слави Бинев става заместник в нашата група от името на групата СД. Е господин Бинев, добре е дошъл. Жан-Филип Албрехт става нов координатор на Зелените и замества Барт Стас. Искам да ви припомня, че това заседание се излъчва пряко на сайта на парламента, а днес след обяд в същата тази зала ще има заседание на закрит, при закрити врата на а, координаторите. Това ще започне в 17.30. И така, пета точка. Както знаете, мандата на нашата комисия предвижда е, изготвянето на междинен доклад. След това ще се стигне и до краен от нашия докладчик. Някои аспекти от нашата работа бяха записани в три документа. За организираната престъпност, за корупцията и за прането на пари. Това бяха три отделни документа. Днес докладчика Яколино иска да представи втория си работен документ, в който всъщност на базата на различните представения на експерти, всичките изслушвания, които сме провели, посредством тематичните а, ни доклади. Той ще представи един синтез на всичко казано. Всичко, което сме обсъждали в нашата комисия. Не само това, което написаха колегите, но и това, което сме чули по време на изслушванията. Дебатът ще протече така. 20 минути на господин Яколино, за да може той да представи своя доклад. След това 2 минути на всеки от депутатите, който иска да се изкаже, координаторите също. И след това отговори. Господин Яколино, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Веднага започвам с благодарности. Искам да благодаря на всички групи за огромния принос, който искаха да предложат по един работен документ, който бе разработен благодарение на безценната помощ на секретарията и всички колеги. След като иллюстрирахте темите и въпросите, свързани с организираната престъпност в първия ни работен документ, ние се опитахме да намерим решения, които да бъдат в духа на мандата, който Европейския парламент дава на нашата комисия. Това бе един работен документ, а тук на 16 страници съм се опитал да включа всички онези най-добри идеи, които, съм, които получихме от тематичните доклади на колегите, Де Юнг, Скилакакис и Габриел. А, също така включих и всички елементи, които бяха релевантни от а, нашите изслушвания. Колегата Де Йонг се занимаваше с корупцията в частните предприятия след това това се превърна най-общо и в корупция на, в обществената сфера, госпожа Габриел в а, обществените поръчки, а последният в а, корупция сред а, публичните органи на държавите, членки на Европейския съюз. Засегнаха се също и използването на европейските фондове от страна на организирана престъпност. Постоянна бе работата ни, както знаете, много интересни изслушвания проведохме, които очертаха един феномен от транснационална от транснационални размери и има нужда от отговор на европейско ниво. Съвсем набързо ще кажа всичко това, което според мен е важно да отбележа в работата, която сме извършили до момента и което искам да обобща за колегите, които ни слушат. Целта е да има хомогенен законодателен рамков документ, който да залага общи е, юридически стандарти, да има общи индикатори за измерване на тези е, престъпления, също превентивни мерки за намаляване на един феномен, който е ендемичен вече и присъства в много държави членки, като процентите на участието на такъв тип престъпления на обществото е огромно. Трябва да има по-голяма прозрачност на публичната администрация, както и реформа на публичната администрация. Често тя се характеризира с трудности при комуникация с гражданите, говоря за публичната администрация. Също така всички политици, всички държавни служители би трябвало да носят ясна отговорност, трябва да има опазване на тайната или онези, които решат да помогнат на съдебните органи и на полицията. Също така предвиждаме е, стриктни мерки по отношение на политици, които са опетнили името си с поведение, което по някакъв начин може да бъде свързано с корупция. Говорим също така за невъзможност да се кандидатират такъв тип политици и да не могат да поемат никакви държавни длъжности, по никакъв начин да не могат да заемат която и да е длъжност, свързана с публичната администрация. Записали сме също така различни указания за политическите партии, които да ги включат в етичните си кодекси. Също така има, искаме регистър за лобистите, бял списък за тези предприятия, които показват добри отношения с публичната администрация, също конкретни норми за вълнуване, извинете, за търговията с влияние, както и купуването на гласове. Трябва да се запише такъв тип норма а, в а, всички законодателства. Един конкретен проблем на корупцията е края или приключването на съдебното дело в нормални, разумни срокове, като разбира се се спазват правомощията на съда в определената държава, както и законодателството в държава, за да може да се избегне изтичане на делото по давност. Освен това, говорим също така и за предприятия, които в определена държава, държава членка са били осъдени за измама, да речем, при публичните, при обществените поръчки. И е добре, когато една такова предприятие е осъдено, примерно в Италия, същото това предприятие да не може да търгува или да извършва дейност в другите държави членки, т.е. да има реципрочност. А, когато има осъдителна присъда а, и в Италия, и в други държави, където и да е станало това по същата процедура. След това за агент-провокаторите говорим, говорим за проследимост на финансовите потоци, Говорим за обучение на магистрати, бързо обучение, по-ефикасно от това, което има в момента и след това сътрудничество. Често говорим за трансгранични престъпления и за това е много полезно да има сътрудничество между държавите членки с Европол, Евроюст, Олаф и разбира се с трети страни още по-голямо взаимодействие с ООН, с Съвета на Европа, с всички международни многостранни организации, участие в ЕС, в Греко. И след това ратифициране на всички споразумения, които отговарят на възможността да се борим по-ефективно и ефикасно срещу организираната престъпност и най-общо престъпността. Да има Европейска прокуратура, която наистина да бъде един стимул а, за противодействие на такъв тип престъпления, които засягат обществото. Последните дни се срещнах с колегите докладчици в Сянка, конструктивно обсъдихме въпросите, които току-що посочих. Мисля, че имаме общ интерес и всички е, смятаме, че това е наш общ проект. Много ми хареса отношението им и много им благодаря за последователната им работа, за това, че винаги са готови да работят по въпросите, които засегнат. Колегата Киркова говори за най-добри практики в Обединеното кралство, например, при борбата с измамите. В Нидерландия също има добра практика в Европол и Евроюст. След това конвенцията за корумпиране на публични и длъжностни лица не е ратифицирана във всички държави и членки и може би ще е добре да бъде подписана. Говоря за Постоянния комитет за вътрешна силност на съвета на Европа, който има свои документи. Скилакакис спомена, че е необходимо да има повече информация от статистически тип, за да може да има по-добро циркулиране на информацията и сравнимост на информацията, както и да се подава информация за различните инициативи в различните държави членки. Господин Тавареш пък се занимаваше с разследващите журналисти и с значимостта на парламентарния контрол в тази посока. Какви са следващите етапи? Част от тях бяха посочени от госпожа председателя. Говори се за това, че ще има представяне на третия документ. Той ще бъде за прането на пари, заедно с секретарията, заедно с колегите, които разработиха а, съответните документи. А, Та с тях ние се надяваме през следващите седмици, 18 февру... февруари, да ви покажем един документ за прането на пари. Надявам се да спазим сроковете също така по представянето на средносрочния доклад. Работният документ за прането на пари е в доста напреднал етап на работа. Ще бъдат много полезни колегите Бургецио и Таварес. Е, в рамките на нашия мандат е, се надяваме да можем да включим всичко онова полезно, което е част е, от нашия мандат, начина ни на работа. През едния месец ще продължим, разбира се, да работим. Поискахме заседание поискахме, извинете, от докладчиците в сянка да се обърнат към политическите си групи и там да се изготвят такива списъци с приоритети, с основни теми, за да може времето, което ни остава, да бъде насочено към тези а, важни теми, за да свършим работата, която ни е дал Европейския парламент. А, тази инициатива всъщност бе обогатена и от национални е, опит, например датския опит, имат интересно законодателство, е, правителството и сметната палата там работят много добре и те подават информация, имам предвид сме, е, сметната палата, да, е, правителството трябва съответно четейки документите, да поеме а, е, по своя път, да разследва а, е, или да а, е, изобщо приеме мерки по съответните данни. Трябва да се засили сътрудничеството на всички нива, Искаме и по-нататъчна подкрепа и от Евроюст, и връзките ни с тях, защото бихме искали да има една европейска прокуратура, която да занимава с конкретни престъпления. Например, трансграничната корупция, според мен, може да бъде една от тях. Ще го направим с огромно внимание. още нещо важно е разпределението на европейските фондове и по-специално структурните фондове, кохезионната политика по регионите, е, по целите за сближаване. Също така смятаме, че трябва да опазваме е, и достоинството на съответните лица, които са публични служители, които подават сигнали и оттам насетне започва разкриването на конкретни случаи. Обеден съм, че Европейската комисия може да вземе предвид всички указания и насоки, които ние ще дадем, пък и даваме в а, своя доклад до сега на този етап, преди да стигнем до края, а, дори преди да изтече времето ми, искам да ви припомня, че въпроса за корупцията е въпрос, свързан с основен, основна, основна идея. Това е идеята за отговорност. Е, понятието за отговорност трябва да бъде ясно дефинирано, с ясни норми и лесно да се прилагат тези мерки. Говорим за най-общи усилия, които всички трябва да положим защото познаваме видове, различни видове корупция в някои държави членки. А, като че ли няма достатъчно а, разработено законодателство в тази посока. И накрая, предвидените санкции за политици, администратори или всички онези, които из, изпълняват някаква публична длъжност идва от потребността да се дадат ясни правила, морални правила. И точно за това работи Европейския парламент в тази посока. Има различни норми, които трябва да разработим, които трябва да доведат до норми, разработени от комисията, а след това заедно с нас и с съвета се надяваме да има вече по-твърди норми и след това политически приоритети, по които държавите членки, всяка една от тях, трябва да излязат с конкретни мерки и с голямо чувство за отговорност. Мога и до тук да свърша доста преди тези 20 минути, които ми дадохте. Искам да ви припомня още веднъж че в списъка на приоритетите, който сме посочили, се говори и за обучение на магистрати и на всички правни кадри в най-големия смисъл на думата. Това ще бъде растеж, професионален за всички тях, защото това ще обогати техния опит. Те ще могат да се запознаят с всички онези реалности, с които се работи и в държавите членки, и в Европейския парламент. А сега по Европейската прокуратура, борбата срещу трансграничната корупция, мисля, че вече ясно казахме, че това ще бъде според нас основен орган, който да се бори с тях. Също така ще е, извършва и координативна дейност и по борбата с корупцията и в борбата срещу прането на пари. Това е една от е, темите, които ще бъдат е, разработени най-вече. И нашата комисия, според мен, ще може да предостави наистина отлични идеи, съвети, насоки които съм убеден, че ще бъдат отразени в финалния документ, който ще бъде, разбира се, първо ще има документ, който ще е средносрочен и накрая, в края на мандата ни, е окончателен документ. Надявам се той да бъде одобрен от Европейския парламент. Спирам до тук, за да мога да чуя евентуални изказвания на колегите. Благодаря. Благодаря на господин Яколино, благодаря на колегите, е, благодаря и на колегите е, докладчици в Сянка, които са работили по този текст. Е, имаме нужда не само от пакет норми, които да са ясни и ясно дефинирани, искам всичко да го кажа ясно. Финансовата система на Европейския съюз трябва да бъде блиндирана, за да защитим интересите на нашите граждани, защото прозрачността е единствения антидот срещу корупцията. Видяхте не само в публичната администрация, в частния сектор, видяхте какво стана в банките, а, знаете какво стана. Чухме и много изказвания по време на кластерите, на изслушванията. Е, видяхте как се, какво е било поведението на финансовия сектор и видяхте какви са щетите, които е- и е, трябва да кажа, че наистина цифрата, която споменава Европейската комисия, според мен е много ниска. Според мен е, тя трябва да бъде преоценена, защото щетите са много по-големи. Онова, което познаваме, може би не е всичко. Говореше се за пакета норми, който бе въведен на 31 октомври в Италия. Това е един малко куц пакет, ако мога така да кажа, защото а, там не бе въведен а, текст, свързан с подправяне на баланса на фирмата. Но това няма значение. А, имаме задължение. Длъжни сме както правим мониторинг не само на проблемите, но и най-добрите практики, които съществуват в Европейския съюз, да, длъжни сме най-добре да синтезираме информацията, за да можем да излезем накрая с един законодателен текст, който е максимално силен и ясен. Вие справо припомнихте потребността а, за това, че трябва да има бели списъци и да не могат да се кандидатират определени лица. Това е изключително важно, защото не трябва само да даваме пример. Не, дори там, където това е, за съжаление, обща практика, такива лица да се кандидатират, политици, колеги, които независимо от различни осъдителни присъди продължават да бъдат или в правителства или не, там трябва това ясно да се каже. Исках само да ви обърна внимание на това. В Италия, например, за енти път има избори, т.е. ще има, но а, сигурно сте прочели някои декларации, които ясно показват истината. Има кандидати, например, които ясно са казали, на журналистите, които ги питат, ама вие как се кандидатирате, имаше хора, които са отговорили. Еми, що па да не се... Аз платих на Еди кой си кампанията, що да не ме кандидатира и да не ме включи. То е нормално да ме включи в листата си. Ама това е ужасяващо. Наистина е ужасяващо. Така че трябва много ясно и силно да говорим за белия списък и сред а, търговските дружества, за да няма предприятия, които да могат да се възползват в която и да е страна от незнаенето на другите за тяхната осъдителна присъда и продължават да работят. Освен това, ролята на свидетелите. Това е изключително важна роля, която трябва да бъде разширена и добре защитена. Сега давам думата на колегите. Надявам се от политическите партии да има изказвания. И надявам се политическите партии да а, актуализират а, етичните си кодекси. Много е важно това, защото там се правят игричките. Защото ако партиите не разберат, политическите партии не разберат, че трябва да са първите, още преди да излезе закон европейски, хубаво трябва да има а, трябва да има кодекс вътре в партията, който да регламентира присъствието на лица в а, партийните листи. Дам думата на координаторите. Първо, за Алде, господин Ньютон Дан. Имате думата. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на Салватора за този интересен документ. Сега сме края на януари и очакваме още два документа от Салватора. Виждаме, че Времето ни изпреварва, но се надяваме, че ще получим и другите два документа възможно най-бързо. Друго, което искам да кажа по неговия доклад. На някои места виждам препратки към неща, за които той по-специално обръща внимание. Откъде идва тази информация? хората да, да се заинтересуват, да кажат, а, това е интересно, къде мога да прочета повече, да има препратка към източника. Освен това, в доклада става въпрос за дефиницията за корупция. Може би трябва да се добави думата тайно. Вие както казахте, ако има прозрачност, няма как да има корупция бих казал, че някъде в тази а, дефиниция трябва а, да включва в себе си думата таен. А, и това означава липса на прозрачност. когато го... Feel very nervous about that. Um, когато говорим за а, провокатор, нещо, което е споменат, може да трябва да сме по-внимателни. Във всяка организация корупцията започва от върха. Знаем, че корупция започва от върха и всичко се стича надолу. Знаем, че Шулц е прекрасен председател, но да предположим, че той е корумпиран, ние също ще се изкушим да се корумпираме трябва да има някои обяснения в нашите препоръки. Сега мисля за колегата от България, който спомена за корупцията в България, мисля и за господин Берлускони. Когато имаме страна, която се управлява от корумпиран политик, това води до катастрофални последствия. Цялата власт по, по а, като цяло води до корупция, абсолютната власт води до абсолютна корупция. Ние трябва да поставим акцент върху ам, управлението от върха, че оттам тръгва корупцията. Относно политическите партии, да, това е една ужасна дилема. Смятам, че ЕФКО, АФКО, АВКО, Конституционната комисия се занимава с такива въпроси. Финансирането на, на политическите партии е корумпирана практика като цяло. Не знам и собствената ми партия по какъв начин се финансира, не искам и да знам. Това е един ужасяващ въпрос. Вижте, републиканците и демократите в Америка, те събират а, милиарди долари. Има нещо, нещо погрешно в цялата работа. Когато стана въпрос за Обединеното кралство, за моята държава членка, Салваторе много мило се изказа, но не смятам, че е вярно всичко, което той е написал. Искам да го попитам дали всичко е така прекрасно в моята държава членка, както той ам, казва. Благодаря ви. Пароля. Благодаря. Господин Бургецио има думата. Благодаря, госпожо председател. Няма надълго и на широко да се изказвам за това какво мисля за документа. Мисля, че документа сам говори за себе си и не е нужно да го оценявам. Аз от личен синтез и трудно се правят синтези на такива сложни теми, като корупцията. Така че искам да благодаря на колегата Яколино с помощта на нашите колеги. Наистина е успял да очертае една изчерпателна картина. Така че отлична отправна точка, е, която е, сигнализира за, за много важни решения, които трябва да вземе Европейската комисия. И сега, за да кажа е, това, което мисля, Европейската комисия не е от примерите за пълна прозрачност при борбата с корупцията. Има една тема, която се свързва с оценката ни. И тя е свързана с използването на европейските средства и фондове. Като италянец, а, особено, нали, крайна сметка, италианска ми, италиански ми е паспорта, а, много ме вълнува тази тема, защото тя е доведе до много скандални факти. Е, мога да ви припомня едно нещо, а то е финансирането и след това слабо то бе блокирано на 25 000 евро на брата на Тоторина, който е кръстника на а, мафията в Италия. Още едно финансиране, което трябва да бъде спряно, защото Гаетан Рина, който е брат на Тоторина, тогава беше и под полицейски контрол – т.е. не можеше да получава никакви средства. И въобще, човек с такава фамилия не може да, да бъде пропуснат в списъците, когато се отпускат средства. И особено нези, които извършват превентивна дейност, като видят такава фамилия, нали, трябва ясно да действат. Та, искам да посоча на господин Яколино, че трябва да се съсредочи от тук насетне върху ролята на превенцията и контрола. Според мен това е много важно. Вие говорите в документа за значимостта на проекта Капачи. Това е отлично. Проектът Капачи обаче трябва да бъде разглеждан като сигнал, като, като знак за тревога. Та, по тази тема трябва да се работи още, според мен, и да се помисли за някаква постоянна обсерватория и да се включат институциите, европейските институции. Немислимо е тези грешки, толкова сериозни грешки, и, и това, което цитирах преди малко, просто беше само малък пример. Та, не може всичко това да, не, да, се, да се е случило без някой да има връзки някъде в Брюксел или някъде високо по европейските институции. Това също трябва да се помисли, дали е така. А, нещо по, посочихте, госпожо председател, и след това колегата от Алдел също говори по въпроса. Нещо много важно. Трябва да мислим за финансирането на политическите партии, които играят много важна роля в тематиката е, политика, връзки с престъпността, политици, връзки с мафията, политици, връзки с, е, всякакъв вид престъпност, защото хората го виждат. Ние в нашата страна наскоро имахме такива събития. Е, ние познаваме, разбира се, тематиката. В нашата страна администрирането на партиите е пълна мъгла. Особено, що се отнася до средствата, управлявани от парламентарните групи. Поради тълкование, което много може да се спори, на автономията на парламента, след това изведнъж се оказа, че никой не гледа там. Никой не поглежда в парламента, защото парламента е независим, изведнъж никой не носи отговорност, никой не ги проверява. Така че пълна непрозрачност се получава. И оттам безотговорност. За съжаление, господи... прекъсва председателката, съжалявам, но трябва да приключвате. Добре, казва оратора. Трябва и това да кажете в своя доклад, според мен, което казах, да се видят предложенията. Що се отнася до нашата страна, в Конституцията ни е записано политическите партии, са ясни субекти там. Минавам на етичния кодекс и синдикатите, между другото, не трябва да ги изпускаме, защото, между другото, те са най-непрозрачни, поне в Италия. Според мен световен рекорд по непрозрачност нашите синдикати. Благодаря. Благодаря. Само няколко думи ще кажа, да прецизирам. Казахте нещо за използването на фондовете от страна на организираната престъпност. Онзи ден имаше една операция на финансовата полиция в Сицилия която говори за между 2004 и 2009 230 хиляди евро европейски фондове са били използвани от Спераго, един от босовете на палермитанската мафия. Ми трябва да се види какво да се прави, как да се върнат тези пари. Говорим за средства от 2004-2009. Тези фондове са били използвани, били са дадени на този човек. Госпожа Йотова. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Яколино, защото никак не е лесно да се направи един такъв доклад след многобройните изслушвания, които имахме в комисията. Виждам в редовете на този доклад и много важни изводи, които бяха направени от нашите срещи по време на мисията в Италия, от срещата ни с различни а, магистрати. А, бих искала само няколко въпроса да задам и, няколко, и да направя няколко констатации. На първо място, може би малко повече господин Яколино да обясни аргументите, поради които в дефиницията за корупция е включил обещанието, ако така правилно съм видяла превода, който е направен от италиански. И дали, ако включим понятието обещание за корупция, това не създава една допълнителна вратичка, подобни обвинения да падат лесно в съда. На второ място, струва ми се, че е пропуснат един много важен момент като източник на корупция и съответно мерки срещу него, а това е конфликта на интереси. На трето място, много често се говори в този доклад за етични кодекси, било то на политически партии, на предприятия, на администрации и така нататък. Аз идвам от страна от България, преди малко стана дума, в която мога да ви кажа, че тези етични кодекси съществуват само на хартия и тъй като те са в повечето случаи изключително пожелателни, никой не се съобразява с тях и никой не ги взима под внимание. Струва ми се, че в тази посока нашите предложения трябва да бъдат засилени и много по-категорични, отколкото чисто моралните измерения. И накрая, това върху което бих е, искала да се спра най-вече, са текстовете, които тук са посочени за политическата корупция. Може би не е достатъчно само за това определени корумпирани политици да нямат право да се кандидатират или да вземат държавни длъжности, защото такива дела за корупция се точат много дълго време, в много дълго време минава давността, нещата се забравят, в крайна сметка не водят абсолютно до никакви резултати. Едновременно с това а, има а, един изключително тревожен момент при използването на еврофондовете. Как може да се разплете този Гордиев възел, при положение, че управляващите партии използват еврофондовете, за да финансират политически кампании, за да финансират чрез средствата, които са заделени за реклама на различните проекти по еврофондовете, да субсидират определени медии, които използват след това по време на избори. Всичкото това може би трябва да бъде разписано малко по-детайлно в този документ и на европейско ниво да се сложат мерки, наказателни мерки или поне предложения, така че всяко едно правителство в държавите членки да се съобразява с тях. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ятова. Господин Господин Яколино, имате 5 минути за отговор. Eh, благодаря. Искам да благодаря на колегите за това, че ми дадаха възможност е, да се изкажа по определени теми, които може би ще трябва да бъдат е, пояснени допълнително по време на, на работата ми. на Бил. Ясно е, че нещата са свързани с върховете, но ако говорим за публична администрация, където крайното решение е базирано на определени разпоредби, различни етапи на носене на отговорност и от най-голяма отговорност на върха, много често отговорността малко се размива. Понякога пък председателя, примерно Шулц. Ако той носи отговорност, и ние трябва да носим отговорност. Разбира се, че има различни видове отговорност, не само на върха. Има нужда от контрол, това е ясно. И санкциите трябва да бъдат ясни. Както каза колегата Боргецио, имаме нужда съвсем ясно да се работи по превенция. Но всички разпоредби, административни, например и това, което каза колегата Йотова, което говореше а, и за това, трябва да има ясна отговорност на различните етапи, не трябва да има вътрешни споразумения, които да нарушават правата на нашите граждани, да ги ощетяват. А, дори на средно ниво трябва да се носи отговорност публичната администрация, на ниво а, също а, човека, който подписва договори. Сега, по дефиницията на корупция. А, написали сме една дефиниция. Колегата Йотов, разбира се, Йотова може би смята, че не е достатъчно ясна. Ние се опитваме да я направим по-ясна, е, да бъде обща дефиниция за всички държави членки. Е, говорим за дефиниции, които, разбира се, могат да бъдат след това преоценени и могат да бъдат подобрени, усъвършенствени. За агент-провокаторите. Отговорността при тях е, е пряко свързана и с конкретното лице – те са част от една система, която присъства в определени държави при борбата с организирана престъпност и други видове престъпност. Възможността да, падим, да напишем някакви текстове и за транснационалната корупция в повече държави членки може да бъде също отправна точка, ако е свързано с една европейска прокуратура която да се възползва от тези модалности е, на воденето на следствие, за да може да удари наистина по, по, по силен начин корупцията. И тримата колеги, Бургецио, Бил Йотова, говориха за финансирането на партиите и те също са забелязали, искат ясни процедури, леки процедури, които лесно да се прилагат. Това е една тема, която е въпрос много държави членки и ще бъде включена в средносрочния доклад. Нашите документи, имам предвид документите на цялата комисия, са отворени документи. Тоест, във всеки един момент може да ги подобрим, да ги доразвием, Много се радвам винаги на изказвания, на идеи на колегите. Сега, по отношение на Великобритания бил. Нито Франция, нито Италия, нито Обединеното кралство са модел. Има обаче определени факти, които можем да отбележим. Колегата Кирков говореше за конкретен опит в борбата срещу измамите и затова съм го записал в документа си. А, разбира се, че и в Великобритания, както и в Италия, както и в другите държави членки, е необходимо да се намери един модел за общо противодействие срещу корупцията и съответно всяка държава членка да го адаптира така, че да отговаря на съответните специфики и потребности на съответната държава. Сега за Берлускони. Много се говори за това. Ти бил много го обичаш, той Берлускони често го споменаваш. Е, в Италия обаче има презумпция за невиновност е, до получаване на а, осъдителна присъда. В 27 член на нашата конституция е записано това. Е, така че той е, е невиновен до доказване на противното, както всичките ни 67 милиона граждани. Колегата Бургецио ни каза, ние сме тук за да говорим за корупцията и той каза, че това е добра отправна точка. Разбира се. Надявам се с ваша помощ наистина да усъвършенствам текста и той да стане по-добър. За това да не се кандидатират определени лица. Да, съгласен съм с вас и тримата си изказахте по тази тема и председателката Алфано засегна темата. Това е ясно за всички. Всички смятаме, че у нези, които сгрешат, трябва да бъдат в определен списък на лица, които да не се кандидатират. Колегата Татарели, него го няма в момента, той нарича този списък на хора, които не могат да кандидатстват за политическа длъжност. Трябва да останат извън избори. След това вече Европейската комисия може да вземе конкретни решения също по въпроса. Отново благодаря на председателката, на всички изказали се. Мисля, че ви отговорих, не знам, а, за това, което казахте вие. А, благодаря ви, благодаря. Грация, онореволе Яколино. Благодаря, господин Яколино. Преминаваме към заключителната част на първото ни първата част на застанието ни. Господин Нютън Дън говореше за осъдителни присъди към а, Насилвио Берлускони. Разбира се, че има принцип за невиновност, но има и а, съответни присъди, които са стигнали до последната инстанция и те са осъдителни. А, много е обичан един съдия, който бе убит, господин Борселино. Той казваше за политиците и онези въобще, които заемат позиции, още преди да излезе съдебно решение, процесуално решение, винаги има морална присъда на обществото. И ние като политици е, трябва да го правим. И винаги това трябва да бъде основно за нас. Благодаря на господин Яколино. Преминаваме към изслушването. наказателно право, транснационални разследвания, наказателно преследване при борбата срещу организирана престъпност, корупция и спирането на пари. Първия кластър е Европа има нужда от конкретна антимафиотска а, разпоредба. Ще чуем първо господин Мансервизи от Digi Home или вътрешни въпроси. Той ще говори е, за е, законодателството, борбата с организираната престъпност. След това ще дам думата на Дидие Биго, който е професор по е, международни отношения в Сианс По, Париж, след като и професор в Кингс Коледж. Той ще говори за организираната престъпност като предизвикателство пред наказателното право на Европейския съюз. 15 минути за всеки от ораторите. Веднага давам думата на генералния директор Стефано Мансервизи. Е, Благодаря, че ме поканихте, госпожо председател, имайки предвид, е, че за първи път е, сме заедно тази година. Честита нова година на всички, на цялата комисия Крим, която извършва толкова важна дейност. Just to be easier to be understood by everybody. Um, uh, I think that the subject that you are discussing today is crucially important. Е, въпросът, който обсъждаме днес е, е особено важен, е, важен не сам по себе си, но и в рамките, рамките на това, което наблюдаваме в Европа. По-тясната интеграция, економическа, финансова, укрепване на факторите, които ще помогнат за по-висока заетост, растеж, всичко това а, се стремим да направим. Политическите а, измерения се опитваме да направим много по-тясна част от нашата работа. И именно това е контекста, в който се случва това, за което говорим. Организирана престъпност а, действа не само на полето на престъпността, но престъпността застрашава всички усилия, които гражданите, държавите, и демократичните институции полагат в усилията си да трансформират и реформират нашата действителност. Защото тук става дума не само за престъпни измерения, но също така и за политическите измерения на този процес. Затова тук трябва да подхождаме с реализъм защото всичко това е тясно свързано с действията на Европа в други области. Европейският парламент вече изигра важна роля. През 2011 година аз представих доклад, в който се подчерта заплахата от страна на организираните престъпни групи. От гледна точка на Европейската комисия ние изцяло споделяме анализът в този доклад и подчертаваме нещо за нас особено важно, а това е, че организираната престъпност е била и продължава да бъде а, трансгранично явление, транснационално явление. Колкото по-тесно се интегрираме, колкото повече се сближаваме, толкова повече организираната престъпност е част от цялостната тъкан на, на, на нашия живот и застрашава демократичните институции. И когато казваме, че организираната престъпност се води от стремежа към печалба, това е само една част от истината. Организираната престъпност и мафиите особено отслабват демократичните институции. И пряко или непряко а, а, тук а, е, а, се засягат, така да се каже, политическата тъкан на нашия живот. И в, в този контекст, нека видим какви действия се предприемат на европейско равнище. Преди всичко трябва да се подчертае, че Лисабонският договор споменава организираната престъпност като сериозна престъпна трансгранична дейност. Той дава законова основа за борба с организираната престъпност. Защото това, което правиме до сега, като се основава на, на законодателството преди Лисабонския договор. Т.е. съществува една празнота, която в даден момент трябва да бъде запълнена. От в последните няколко години бяха прияти закони, които криминализират участието в организирана престъпност. Става дума за 41-во решение от 2008 година, където съгласно което участието в престъпна организация е състав в наказателните кодекси на всички страни членки. Няма да навлизам в подробности за това решение, но ще кажа няколко думи за това какви са неговите слабости, които се намират както от практикуващите, така и в академичните среди. Първо, това решение не дава точна, точна дефиниция на криминална организация и понятието криминал, престъпна дейност. Престъпна организация и престъпна дейност. Тоест, дефиницията на типичната организирана престъпност е недостатъчна и затова се съмняваме каква е добавената стойност на тази дефиниция. Знаете, че това рамково решение беше прието при определени обстоятелства желанията на комисията бяха разводнени, така да се каже, в процеса на обсъждането и приемането на решението. Някои страни, Франция и Италия, излезаха с декларация, в която стана ясно, че окончателният резултат е доста скромен. Става дума, в рамковото решение става дума за посъпни организации с развита структура други организации, които нямат подобни черти, а, а само а, са съучастници в престъплението, не са включени в тези рамкова дефиниция. И, и т.е. не само дефиницията е твърдо ограничена, но е оставена така и известна свобода на тълкуване от страна на страните членки, кое е и кое не е престъпна организация. И накрая има един прак от а, а, присъди са над 4 години. А, и а, ние споделяме, споделяме а, а, критиката спрямо от тази дефиниция. Не защото, не само защото тя е разводена, както казах, но а, и защото ние сме в голяма степен интегрирани, имаме област, пространство на сигурност и свобода и правосъдие, но нямаме инструментите, с които да се борим с това явление. Какво се предвижда в същото това решение? Сега подготвяме един а, а, доклад, за да установим как, как се транспонира на тази директива в различните страни членки ще приемем доклад за изпълнението на а, този законодателен текст пред, а, в скоро време. За да видим какво е, какво е транспонирането на директивата в страните членки. Но също времено трябва а, да се заем с слабостите не само в законодателния текст, но и в а, неговата прилагане в страните членки, защото в много някои страни членки, не една страна членка, се прилагат дори още по-занижени стандарти, отколкото споменатите до тук. Второ, както парламента поиска, ние сме, сме възложили проучване какво е сегашното положение с организираната престъпност и какви са а, практиките за неговото разследване. И възоснова на а, всичко това и възоснова на работата, надяваме се, на комисията Крим, заедно ще опитаме да установим какво е положението с организираната престъпност и какво трябва да направим. Междувременно, разбира се, ние не прекратяваме нашата, не, нашата работа. Възоснова на текстовете на Лисабонския договор предлагаме определени мерки, които третират различен аспект на организираната престъпност. Знаете директивата, директивата за конфискуване на престъпно придобити а, активи. А по този начин ще атакуваме печалбите на организираните групи и, на мафията. За жалост, а, трябва да кажа, че и тук а, резултатите ще, ще е, бъдат подобни на е, резултатите от рамковото решение от 2008 година. Защото страните все повече снижават е, прага, при който прилагат, при който прилагат, конфи, прилагат конфискацията на престъпно придобитото имущество, престъпно придобитите активи. В някои страни вече е прието законодателство в тази насока – но неговото прилагане, правилно прилагане има ключово значение. Не трябва да се отклоняваме, не трябва да забравяме каква е нашата истинска цел. И затова ние предлагаме холистичен, цялостен подход. Когато става дума за борбата с организираната престъпност, без да изпускаме нито един елемент. Второ, от наред с предложението за конфискация на престъпно придобитите активи, трябва да се ревизира наказателното законодателство, като се разширят неговите дефиниции. Трето, да се обхване изпирането на пари в рамките на свободното движение на капитали, без то да бъде компрометирано. Ние трябва да направим предложение, за да се криминализират някои действия по изпирането на пари. И накрая ще спомена нашата, нашия стремеж да засилим борбата срещу корупцията. Вие много добре разбираме, че организираната престъпност, мафиотските групи, това не са едноизмерни организации, не са групи, които, например, нападат или убират една банка или нещо друго. Това са групи, които обхващат цялата економика от корупцията, през изпирането на пари и всичко това, за да а, извлекат а, печалби. Това е положението на нещата в момента. И значи, още нещо. Трябва да се опитаме а, а, а, да продължиме работата. Все, все още залагаме много на директивата за конфиска, конфискацията на престъпно придобитите активи, за борбата с изпирането на пари, за борбата с корупцията, но за да а, а, постигнем успех, е, трябва, ни трябва и нещо друго. Защото колкото повече се интегрираме, толкова повече се борим с безработицата и социалната изолация, толкова повече а, се развива и е, а, а, организираната престъпност. Мафията, организираната престъпност, това е европейско явление, не е някакво местно явление. Виждате какво става, примерно, в Италия. Много често се говори, че оттам идва мафията, но мафията не е проблем на Южна Италия, тя работи в други страни членки. Тоест, ако ние не приемем общо законодателство и общ подход към борбата с организираната престъпност, няма да успеем. Значи това е втората ми заключение. Организираната престъпност не е местна, тя е глобално явление. Подходът сектор по сектор несъмнено е съществена част от нашата работа, но не съм сигурен, че той е достатъчен. И разрешете ми да кажа и следното. Съществува все още голям пропаст между на полити... това, което се решава на политическо равнище и реалността на законодателството, което обсъждаме и неговото прилагане. Едно е това, което ние е, обсъждаме за конфискация е, между нас, е, други са политическите решения, там много пъти е, се снижава мерника. Очевидно, за времето, с което разполагаме, между приемането на регламента, между и неговото прилагане. Знаете, прилагането на Стокхолмската програма даде ограничени резултати, но аз бих предложил на вашата комисия да а, анализира постстокхолмския период. Той ще започне примерно през 2015 година. И мисля, че а, при анализа и предложенията за бъдещето трябва по-внимателно да се помисли за интегриран подход към тези явления. И тъй като, съгласно Лисабонския договор, Европейският съвет ще даде насоките, документите, които ще вдъхноват решенията на Европейския съвет, трябва да бъдат в голяма степен полидисциплинарни, много дисциплинарни за да може да добавим на нещо, някакво добавена стойност на европейско равнище към усилията за борбата с, с това явление на национално равнище. Тоест, трябва да бъдем по-амбициозни. Това са моите скромни, скромни предложения. Трябва да започнем да мислим за бъдещето. Работим все още по Стокхолмската програма, а следващия етап ще започне от до година нататък. И този комисия, на която предстоят много важни задачи, трябва да направи своите предложения, трябва да ги формулира. Ние ще е, внимателно ще се вслушаме в вашите препоръки и заключения, за да продължим да работим заедно за решаването на този важен проблем. Благодаря на директора Ман Сервизи за ясното изложение и разбира се за това, че очерта проблематиката за това какви биха могли да бъдат евентуалните решения. Много внимателно ви слушах. Това, което казвате, наистина е изключително важно за Европейския съюз. Това, което казвате в, вашата комисия, в нашата комисия е, че имаме нужда от единни норми в Европейския съюз. Това е изключително важно. Това трябва да станат основни краъгълни камъни, върху които да почива всичко, което трябва да се направи от законодателна гледна точка за борба срещу прането на пари, корупцията, организираната престъпност защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, свободата и опазването на правата на нашите граждани. Много ви благодаря за това, че отделихте време. 15 минути давам сега на професор Биго. Thank you very much to have invited me. Благодаря ви много за поканата. Искам да представя изследване, което беше проведено от мен и още трима души от професор Джем Шептики и госпожа Хагербен Яфел. Това проучване е, е проведено е, за политическата служба за свързана с е, правосъдие и вътрешен ред. Едно нещо, което може да представлява интерес е да се опитаме да, да анализираме каква е била еволюцията на определението, свързано с транснационалната организирана престъпност. Има някои стереотипи, някои определения, които са станали а, толкова рутинни, че вече не се запитваме какво си има предвид, като говорим за организирана престъпност, какви са последствията, когато говорим за транснационална престъпност, какви са, какво е влиянието и в Европа. Ние може би смятаме, че като повтаряме определението за транснационално организирана престъпност, тя ще придобие един по-сложен характер. Но има две, две погрешни твърдения при анализирането на тази дефиниция и това е част от моето изследване. Каква политика, какъв подход можем да изберем, когато говорим за сериозни престъпления, когато говорим за ролята на специални политики, за ролята на общото законодателство, каква е нуждата, когато говорим за, за подхода You all know that uh, the theme of... за секторен подход. Um, Темата не е нова, както казах. Um, В, в началото дефиницията се е свързва с, с групите, които са които са произвеждали незакон, незаконен алкохол и всичко това се е свързвало с местни, местната полиция, местните кметове. След това в повечето дискусии анализаторите разделят този въпрос, свързан с корупцията, и прилагането прилагането и използването на порочни практики във високите нива на управление. И се говори и за престъпна дейност, която идва отдолу нагоре и целта е ам, лично облагодетелстване. И така, преместваме се от международна организация престъпност към транснационална ам, престъпност и така до днес. През 80-те години Терминът транснационална организирана престъпност се включва в програмата на политиците на Съединените щати и така до 90-те, когато има когато има ам, доказателства, че вече се използва и понятието мафия. Може би един от елементите, който ще засегна съвсем накратко, е, и това е следното. Това, което ние виждаме в края на 90 и а, края на а, студената война. Тогава има промяна, има по-малко криминолози и хората се концентрират върху стратегическите науки. Това, разбира се, има своето въздействие. А, тогава се разглежда организираната престъпност като някакъв вид военна стратегия. И има стратегии, глобални стратегии, сякаш ще има а, нападение отвън. А, става модерно сред стрето, а, хора, които занимават се с стратегически прогнози, да говорят за такива неща. Изготвят се геополитически атласи. Тук а, има маршрути и маршрути, както виждате. Това е една карта, с която се прави опит да се обясни, че феноменът е опасен, защото е, е с глобални размери. И така, вместо да се анализира в дълбочина, е, се представя тази карта, която дава, е, създава впечатление, че всичко е глобално. Прекалено а, бързо се генерализира картината на, на престъпността. Създават се различни инструменти, е, свързани с аргументацията на понятието. Има въпрос, който трябва винаги да си задаваме. Имаме ли такава аргументация или става въпрос за праване на политика или за обобщаване на понятието като цяло? Повечето от тези карти са свързани а, е, с, с криминални организации, които са свързани с етнически групи. Да речеме, говори се за китайска организирана престъпност или африканска организирана а, е, престъпност. Говори се на ниво континент. Какво значи това? Създава се, създават се много опасни тенденции, именно да се подклажда, подклажат съмнения в обществото и да се смята, че точно тези групи винаги са отговорни за престъпните деяния. Много неща обаче се завуалират. Нещо, което е важно. Каква е престъпността на общинско ниво, например, в обществото? Освен това, трябва да се разбере, че има много силни местни измерения на, този, на тази вид престъпност. Това също понякога трябва да се анализира само по себе си. Местните ам, престъпни лица. Защото, защото имат успех, защото са познати сред обществото. Да, това е ясно. Те познават добре бизнеса, познават малките подробности, които им дават възможност да се възползват от ам, различните случаи. Много изследвания са правени, свързани с, с с тези така наречени престъпни възли или мрежи от престъпност. Организираната престъпност е сериозен вид престъпност. Е, в книгата на Вареса се казва, да, мафията съществува, но от друга страна, те не могат да обяснят какви са причините, защото те не говорят е, езика. Не може да си знаеш, когато не говориш ясно езика. Да, ясно, че съществува, но това не е старо понятие. За какво става въпрос тук? Трябва по-подробно да се запознаем с, с формата на сериозните престъпления и не трябва всичко да се слага по чапката на видове престъпност, свързани с мафията. Друго нещо, което е важно, нещо, което ще се опитам да обясня малко повече. Какви са възможностите? Става въпрос тук а, за а, социалните е, негативни последици. Когато говорим е, за престъпност, е важно да говорим за тези е, последици за обществото. А, говорим тук и за престъпността сред белите и акички. Става въпроса за а, престъпности, а, за с, престъпни деяния а, с екологичен характер. Говорим за медиа, журналисти, Важно е да се знае, а, че те трябва да защитават интересите на гражданите и на Европейския съюз. Какви са сега а, възможностите да се противодейства на всичко това? Има един съобхватен а, подход. Важно е първото ниво на общото законодателство – ще е много лесно, ако знаем още от началото кое е законно и кое не е. Защото ако не знаем точно а, кога е една а, законна а, компания действа незаконно. Важен е начина по който се работи за Европейския парламент също е важно това, когато говорим за законодателство, отнасящо се до банковия сектор и това законодателство дава възможност на банките да създават данъчни обежища. Това е много важно да се има предвид. Второто ниво е, е нивото свързано с действията на полицията – и такъв вид служби, които са специализирани за борба с а, организираната пръст, ядра престъпност. Но ако сведем всичко това а, до или по-скоро ако всичко се сведе до това те да извършват само някакви а, обикновени действия, тогава няма да се а, може да се връзка между това ниво и европейското ниво, където действа Европол, например, и те имат големи превомощия и имат звено за борба с организираната престъпност. Какво трябва да се направи? Да се реорганизира, да се организират действията на това ниво и да се види как може да се противодейства по-ефективно на ам, организираната престъпност. Стига се до един ам, парадокс, че специализираните а, звена нямат а, достатъчно ресурси да се справят с едни феномени. а работят само върху определени феномени, като престъпността, например. Какви са затрудненията или проблемите? Доскоро беше така, че има някои специализирани организации, специални полицейски служби, които се занимават с темата. Сега виждате, че нещата се трансформират все повече. Сектора се отваря за всички специалисти и независимо от това трябва да се продължи по начин така, че да са привлечени повече а, хора и да се използват е, и специалистите на Европол. Това е нещо много важно. Разбира се, възможни са и альтернативи. А, да речеме ам, About... Командир Слепнир от Кралската канадска полиция подчертава, че има разлика между отделните видове организирана престъпност. И е важно да се противодейства на корупцията сред белите и акички. Е, има и законодателство на европейско ниво за борба с мафията. Разбира се, това е много важно. Но има, но това законодателство не се занимава с вида престъпност, която има най-голямо негативно въздействие върху обществото. Трябва да се работи в тясно сътрудничество с местните власти. Благодаря ви. Благодаря. Започваме дебат. Господин Тевареш има думата. Uh, благодаря, благодаря на изказването. Uh, uh, те засегнаха и общи, и конкретни въпроси, дадаха ни някои много интересни идеи. бих искал да задам няколко въпроси, особено когато става дума за директивата за конфискацията. Става дума примерно за въпроса за дефиницията на конфискацията или пък на замразяване на активите и имуществото на подозирани в престъпна дейност. Тук у мнозина има съмнения а, как може да се конфискуват а, активите а, без а, съдебно решение. А, съществува също така и понятието начин на живот. Знаем откъде идва тази дефиниция а, и горе-долу какво значи един или друг стил или начин на живот. А, но потенциалните различия в тази дефиниция са огромни. Как да дефинираме е, начина на живот? Е, как може да твърдим, че е, един начин на живот надхвърля, примерно, възможностите, финансовите възможности на този или онзи, за разлика от друг, който не ги надхвърля? И всичко това е свързано с известни съмнения. Съмнения и в парламента, и в съвета, как точно трябва да се формулира подобно законодателство. И а, затова трябва на всяка цена да имаме предвид тези опасения, тези съмнения, които съществуват у мнозина. Необходимо е по-ясна дефиниция на понятието замразяване и конфискация на активите. Как да замразяваме или конфискуваме имуществото на един или друг, едно или друго лице, които все още не са получили осъдителна присъда. По какво сме съгласни? Съгласни сме по това, което трябва да правим в банковия сектор. За... Там трябва да предохранител, да вземат предохранителни мерки, за да затрудним това престъпните организации да внасят своите средства в банките, да ги изпират и така нататък. Трябва много внимателно да правим комплексна проверка на различните субекти, кои са собствениците на един и други средства, откъде произхождат те и така нататък. И в рамките на нашия единен надзорен механизъм, смятам, че трябва да постигнем, помогнем на разследването на економическите и финансови престъпления. Защото нещо, за което обязателно трябва да говорим, а, каква е а, а, тук ролята на парламента. А, го разговаряли сме по а, въпросите за информацията с. А, примерно представители на изпълнителният съвет на Европол, те в никакъв случай не ни дават цялата информация, с която разполагат. Не можем да ги накараме да ни дадат тази информация на нас като парламентаристи, а понякога ни дават и е, информация, която ни насочва в грешна посока. А, кога, значи, ако ще дадем на тези агенции, на тези организации повече, правомощия, те трябва да бъдат подложени на по-внимателен и по-строг надзор. Друг много интересен а, а, доклад се отнасяше до законодателството. Очевидно, а, лошото законодателство е благоприятна почва за развиване на организирана престъпна дейност. Това не трябва да се забравя от никого в Европейския съюз. Недобре формулираните закони а, водят не само до корупция, но и до корозия, подкопаване на демократичните и граждански ценности. Боя се, боя се, че именно това става в Европа сега. Е, спомням си старият е, виц. Един еврей казва, радвам се на организираната престъпност в, в Израел, защото това е единството организирано нещо, което виждам в моята страна. А, но, шегата на страна, Европейският е, съюз като че ли все още не е едно единство, гражданско единство, в което, в което, което се основава на единен набор от принципи. Когато става дума за заплаха за, за обществото от страна на организираната престъпност, мислим и за институциите, и за правителствата, и за европейските институции, и за националните правителства, които са виновни, виновни за немалко вреди, социални вреди, на които сме свидетели през последните години. Благодаря, господин Тавареш. Трябва и аз да добавя нещо. Толкова широка тази картина. Трябва да погледнем и директивата за конфискациите. В моята страна тази тема много заинтересова съдилищата, магистратите, ежедневно се срещат с проблеми от този тип и за това. Та, и аз искам да кажа няколко думи в защита на Европол. До момента нашата комисия работи отлично с тях, обменяме информация, в средата на месеца ще бъдем в а, мисия при тях. На мисия, извинете. Е, имаше едно посещение, което се дължеше на една покана в Вашингтон. Там имаше и представители на Европол. И когато отидохме в офисите на комисията и колегите, говорихме за бъдещото посещение, което ние ще направим април-май в Вашингтон. Отлични намерения имат всички за конкретна работа по тази тема. Много ми се иска проблемите, които представи ти, за комисията Либе, за информа... информираността, за Европол, да бъдат разрешени, защото това е комисията майка на Крим. И информацията като че ли не, не стига до нас. Това мога да кажа най-меко. Имаме отлични отношения, разбира се, с колегите. Не само информация се обменя, но трябва да ти кажа, че миналата седмица Бях в Неапол. Всички знаете, колеги, че там имаше много важни а, операции срещу мафията от а, дирекцията, която отговаря за това там, както и от прокуратурата а, на Неапол. Роля, ролята, отново трябва да го повторя, ролята Опитваме се да съберем всички на една маса. Всички тези организации, които се занимават с борбата с организираната престъпност. От тяхна страна има такова искане. Искане да могат по-лесно да си комуникират, защото много често се обменят само добри практики. Ама трябва да се отиде отвъд това. Отвъд добрите практики, трябва да има и друга информация, която да се обменя. Трябва да има дискусия върху обмена на информация. Така че това, което излиза на всичките ми заседания, откакто съм председател на комисията Крим, е винаги то едно и също. Да, всички са тук. Евроюст, Интерпол, Европол, а, други многостранни организации. Много често те не си говорят помежду си. Много често определени информации просто не преминават. Не, не, не стигат. Дори вътре в институцията, дори вътре в Европейския парламент. И ще го повторя още веднъж. Много ми хареса това, което каза директора Ман Сервизи. Тази комисия се разглежда от външните а, като нещо, което може да събере, да обедини, не да координира, а може да улесни определен вид поток на информация и сътрудничество между отделните а, действащи лица. И това е изключително важно. И другите го признават. Давам думата на господин Яколино. Имам въпрос съвсем бързо към господин Ман Сервизи. Разпоредбите за Европейската прокуратура. Как говори се, че до пролета нормите един вид ще излязат на бял свят. Каква ще бъде връзката с тях? и най-вече с какви престъпни състави ще може да се занимава Европейската прокуратура по, по, поне така както изглеждат нещата по настоящем. Знам, че още се разработват текстовете. Благодаря. Uh, uh и сега давам думата на господин Нютон да благодаря. Две изключително интересни презентации. Ам... Лошо е, че нямам достатъчно време да ги обсъдим в по-големи детайли. Господин Манса Виси, аз съм чувал вашето име, надявам се да го чувам и в бъдеще. Много правилно посочи, че един от големите проблеми е, че министрите и Европейския съвет правят най-малкото, само минимума. Това не е достатъчно, защото проблемът е сериозен. Това, което трябва да направим е да намерим начин да потикнем министрите и лидерите да действат на практика, да информират обществеността, така че и обществото да им каже, вижте какво, престанете само да, ам, да правите най-малкото, ами се задействайте и направите, направете нещо. Въпросът е обаче да си помислим как да е, информираме обществото. Преди години имах разговор с първия директор на Европол, който каза, това е точно е, е, съществения проблем, как да мотивираме обществеността. Какво трябва да ни мотивира да имаме е, един, е, 11 септември? Това не е решение. Това не е начин а, за мотивиране. Но да речем, ако комисията предложи да се създаде европейско ЦРУ. Uh, the, the media... Извинете, ФБР медиите ще изкръщят. Не може да го направим, но трябва да започнем дебат. Хората да се запишат, запитат защо, а ние да обсъдим въпроси и да кажем, престъпността има международни измерения, няма граници. Нека да направим едно сериозно предложение и това е ролята на комисията. може, може би да стане това от новата а, комисия, защото вашия мандат ще свърши. Нека да започнем този дебат за ФБР, да се създадат закони за борба с престъпността. Моля ви, нека вашият комисар да се потруди да изготви предложение и да инициира дебат. В противен случай едва ли ще постигнем нещо, дори след дискусите не е ясно, но поне ще започнем от някъде. Господин Биго, много интересна беше вашата презентация. Моля да ни изпратите така, че да можем да я прочетем. Вие сте и професор по военни науки в, в Лондон. Може би, когато някога път съм в Лондон, да се срещнем и да поговорим. Виждам, че имате одобрително. Благодаря ви. Колегата Йотова. Благодаря, господин председател. Аз ще имам със, два съвсем кратки въпроса. Първо към а, господин а, Мансервизи. А, всички ние с голямо нетърпение очакваме първия доклад на Европейската комисия по отношение на борбата с корупцията, който трябва да се появи през тази 2013 година. А, можете ли вие да открехнете малко повече вратата към този доклад, да кажете как ще бъде структуриран той, какво ще има в него, какви са очакваните ефекти и резултати, как той може да допринесе за общата ни цел борбата за корупцията на международно, на международно ниво. И втория ми кратък въпрос към господин Биго. Много се спори и тук, включително в Европейския парламент, за начина по който да се измерват нивата на корупция в държавите членки. Съвсем скоро Европейската комисия излезе с едно предложение, което беше върнато от Европейския парламент, тъй като счетохме, че не е достатъчно разработен този документ и като че ли повече корупцията се измерва с субективни показатели, отколкото субективни. От вашата многогодишна практика, от интересния доклад, който чухме преди малко, какво е вашето становище? Коя да бъде най-добрата механика, най-добрия механизъм за измерване на корупция? А сега господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Аз съм а, съгласен с това, което колегата Бил каза за а, ФБР. Малко се очудвам, че комисията не прави повече в, в това отношение. Защото ако погледнете а, из, раз, проучванията, направени по този въпрос в Европа, на общественото мнение, Очевидно, че е, имаме обществена подкрепа за подобен подход към борбата с организираната престъпност. Може би като начало може да направите едно проучване, сравнително проучване за това какво е положението в Америка и в Европа. Е, има много проблеми е, в САЩ, е, които са сходни. И ако сравните е, мащабите на организациите в Европа и в САЩ, хората, които работят там, как са организирани и така нататък, може, може да извлечете полезни полуки. Това е и наша отговорност на тази комисия. Мисля, че можем да направим нещо повече в това отношение. Аз съм от северната част на Великобритания. И нашата култура в Европа е различна Понякога това е от полза, понякога не. Но ние разглеждаме престъпността по различен начин, подхождаме към нея различно и това е и част от проблема. Но ако започнем е, изграждането на общи институции, тогава е, ще можем е, като че ли да преодолеем най-тежките проблеми е, в нашата организация, на които сме свидетели през последните десетилетия. А, сега, господин Биго, изслушах с голям интерес вашите дефиниции, определения на организираната престъпност. Аз мисля, че организираната престъпност е в известен смисъл и неорганизирана. И това е част от проблема. Обаче, защо говорим за организирана и неорганизирана а, престъпност? И дали ни е необходимо различно законодателство за едното и другото явление? Ако е така, ако имаме подобен видове, два вида престъпност, тогава ни трябват и различни законодателни мерки. Ако говорим, примерно, за престъпленията, свързани с омразата, така наречените hate crimes. Колкото до Европол и полицията, не знам дали те трябва да споделят с нас, с парламента, в пълна мяра информацията, с която разполагат. Защото полицията и първо прилагащите, правоприлагащите органи трябва да имат възможност е, известна информация да бъде поверителна. Разбира се, те трябва да бъдат достатъчно открити, не трябва да подвеждат е, е, организации и органи като този парламент. Но не трябва да забравяме, че има изтичане на информация и от нашия парламент. Благодаря. Аз нямам намерение да. Не става дума за подробности на полицейски разследвания, които не са приключили. Но най-малкото от парламента трябва да получава обща информация за, от количествен и качествен характер, която може да ни даде възможност да упражняваме надзор над прилагането на определени международни споразумения. Няма да навлизам в подробности, но говоря примерно за прилагането на така нареченото споразумение SWIFT, за което сме говорили не един път и бихме искали да получим повече информация, задоволителна информация за това как се прилага това споразумение. Ще спра до тук, защото онова, което сме говорили по този въпрос, беше обсъждано и трябва да бъде обсъждано при закрити врата – но, несъмнено, ние трябва да разполагаме с подобна информация, за да знаем какви ангажименти поемаме. Това, което казах е, че Европол трябва да бъде да дава възможност за демократичен надзор, без това да значи да се намесваме по какъвто и да е начин в неговата разследваща дейност. А, мисля, че по този въпрос всички ще бъдем съгласни. А, а сега ще дам думата на нашите гости. И би било да чуем, добре да чуем повече, нещо повече, особено по въпрос за конфискацията без присъда. И така отново давам думата на директора Мансервизи, той ще отговори. Благодаря. Първо по въпроса, който бе повдигнат от господин Тавареш за конфискацията или липсата на такава. Предложението на комисията е за разширена конфискация и е свързано с конкретни случаи. Това не е генерично указание. Имаме гаранции, имаме достъп след това до съд за успорване, така че опитваме се да хармонизираме определени елементи и на ниво Европейски съюз трябва да кажем, че трябва да има и гаранции. Защото ако погледнете от другата страна, виждате, че има асиметрия на национално ниво и по този въпрос. Тоест, това е стъпка напред. Ще имаме добре идентифицирани казуси, а не генерични казуси, които да влизат под обща шапка, с съкретни възможности за успорване, които ще бъдат общи на европейско ниво. Така че нека да не гледаме само към репресивните стъпки, но и от страна на гаранциите, защото и двете страни предлагаме. Това е много важно и понякога това не се забелязва, но, но, но, но е важно. На второ място всички знаем, че това може да доведе и до злоупотреби. Знаем също така, че и то отговаря на общите принципи в хартата. Искам да ви припомня, че има юриспруденция по този въпрос и на ниво Европейски съюз и на ниво Съвет на Европа в Съда за правата на човека. То също е анализирано и там. И се стига до заключението, че има определени гаранции, които са, сме длъжни да предложим. Ние сме ги записали в нашето предложение. Това е, е пропорционално и не нарушава правата на индивида. Сега за откъсване между конфискацията и замразяването. Може би ще можем в някакъв момент да обсъдим как може да имаме високи стандарти с определените е, ограничени възможности. Да, но за сега не е ясно. Имаме идея да използваме комбинация от наказателно и гражданско правни инструменти, за да може да се стигне до конкретния резултат, защото ни интересува резултата. Да блокираме, да запорираме, така че първото, ни интерес, което ни интересува е запора. Да не се да не циркулират средства или печалби. Може да има различни начини за това, но нека да не сваляме амбицията. Ако можем да модулираме инструментите, добре, може да имаме инструменти, които да са малко по-подробни, но ако не се засяга целта, ако тя не бива компрометирана. Онези държави членки, които имат съответно законодателство по този въпрос, знаят, че това е важният момент. Това е важното. Конфискацията добавя определен елемент. Не сме там само за да запорираме, а да изведем тези пари от употреба за каквито и да е цели. И в случай не говорим само за пари, между другото. Говорим за, за, за физически активи също, говорим за сгради, говорим за економическа дейност. тоест не само за пари. Важно е публичните власти да взимат всичко това, а не само блокирането или запорирането. То е важно, пак казвам, но те трябва да бъдат запазени също така. Нямаше как да го хармонизираме всичко това, но ми се иска всичко това да може да се върне на обществото в държави членки. Т.е. да се задържат от обществото тези активи. Има дебат тук как да стане, но нека да имаме висока амбиция. И конфискацията без осъдителна присъда е изключително важна. След това индикатори като здравето и така нататък. Да, имаме такива в държавите членки за различни цели. Знаем също така на базата на доказателства, че това са само указания. Те не са ексклюзивни и не са достатъчни. Но те са част от различните ни указания, за да се стигне до решение. Но с гаранции, пак казвам ни, трябва да има гаранции. Те също трябва да са високи. Господин Тевареш го няма, но ще му отговоря. Разбирам, че постоянно се харесва да се прави разграничение между хора и банки. Банките трябва да правят повече, има единен надзор е, и така нататък. Защото, разбира се, банките се занимават с пари, много щети нанесоха и един вид хората предполагат, те са част от нещо силно, докато хората са слаби. За съжаление, анализът на мафиотските феномени в Европа не е толкова лесен, не е толкова прозрачен, за да има ясно разграничение между лица и банки. Може да се обърнат нещата. Има лица, които нямат нищо общо с банки. Може да има определени конкретни лица. Особено в Италия. Та, да. както казах в началото, Колкото повече увеличаваме интеграцията банков, фискален съюз, разбира се, не бива да забравяме факта, че на това ниво също трябва да има по-ефикасни инструменти, ниво Европейски съюз, за контрол. Но, но е трудно да се направи това разграничение между хората и банките. Не е толкова лесно, когато говорим за организирана престъпност, мафия. Благодаря за анализа на професор Биго. Разбира се, че е много важно това но мисля, че нещата са доста по-сложни. Сега за Европол. Не искам да защитавам Европол, но... Някои говориха, че има подвеждаща информация, ние го успорихме това. Не искам да повтарям това, което казахте и вие, но Европол, между другото, не е подотчетна организация на парламента. Ние искаме да лисабонизираме един вид Европол, за да има два вида, два, два, две нива надзор. Европейски парламент, национални парламенти. Защото това казва Лисабонския договор. Аз съм бил на изслушвания с членове на Европейския парламент и на национални депутати в опит да се постигне най-добрия баланс. Но всички се съгласяват върху едно, че Истинската информация за конкретните дела трудно може да се обсъжда публично. Когато има изслушвания по конкретни въпроси, тогава да, но в крайна сметка има и следствени е, ограничения, за да бъдем ефективни. Господин Яколино, ще ви кажа нещо лично. Това е файл на колегите от DG Justice и на комисаря Рединг. Знам какво се случва там, но предпочитам колегите да ви отговорят на въпроса, който вие зададохте, за да ви подадат конкретната информация. Господин Ньютон Дан. Да, трябва да се информира обществеността. И нашия опит показва, че има а, пропаст между това, което се знае на политическо ниво и преговорите. На най-високо ниво има осъзнаване на политическо ниво, но като че ли не се стига до инструкции за водене на преговори, които да отразяват познаването на фактите. Така че механиката на воденето на преговори е не искам сега да обсъждам, но постоянно това се случва. Така че мисля, че ще е много полезно да се мисли по този въпрос. Има политически дискурс и след това Министъра каза нещо, казвате вие, а изведнъж в работната група в съвета нещата изглеждат по съвсем различен начин. И явно не говорим за едно и също нещо, не сме едни и същи хора. Разбира се, че има организация на всичко, но колкото повече натиск на политическо ниво се оказва, толкова по-добре, за да може да има такава възможност а, да се развие. Иначе системата на ниво Европейски съюз а, като че ли пада до най-низкия деноминатор – Постоянно трябва да се търси компромис и нещата падат надолу. Има нужда от по-ясни политически указания. Трябва да се информира обществеността, казахте вие, да. От по гледна точка на комисията искам да спомена нещо конкретно. Не по съществото на тематиката, защото заплахата за организираната престъпност всички го знаят. Това Евробарометър го показва. Важното е че тези феномени могат да бъдат решени, елиминирани най-вече на европейско ниво. Не само, не казвам само, но най-вече. Това, което отсъства в тези просветни кампании, информационни кампании, не е само за това, че има мафия и що е то мафия, а много често това води до национални решения, които са слаби по дефиниция. Ето това е въпроса процеса на интеграция на европейско ниво, заради економическата криза, трябва да бъде свързан с сигурността и свободата в Европейския съюз. Ето това отсъства като че ли. Сега, все пак от друга страна, нещата са достатъчно нови. Ако говорихме за всичко това преди 5-10 години, нивото на амбиции щеше да е, е доста по-друго, по-низко, защото нямаше механизми за това. Лисабонският договор подобри а, положението, но той е скорошен. Т.е. има скорошни събития, нещата все още са нови. Трябва да мислим и за след Стокхолмската програма и ще е хубаво да има политически дискурс, който да свързва съществуването на интегрираното економическо и не само економическо пространство и какво означава това пространство за зоната на свобода и сигурност. И в този контекст вече можем да оказваме натиск още малко. Междувременно трябва да се опитаме и да консолидираме това, което имаме. Ако направим предложение за ФБР, ще бъде ли провокативно достатъчно? Мога да поема такъв риск, да. Хубаво. Но нека да не е, даваме предложения, които са неприложими много, защото имаме в Лисабонския договор правно основание и там има разлика между това, кой за какво се грижи. Кой се грижи за общественото благо, за публичния ред, за полицейската дейност, федералното ниво и нещо друго. Така или иначе, но при реформата на Европол ще има законодателство, което при всички положения ще даде възможност да се проведе такъв дебат. Нека обаче да инвестираме повече в Европол, защото ако отдалечаваме от себе си Европол, ще се стигне до нещо нереално, различно. Има хора, които ще са много доволни, ако няма Европол, както знаете, нали? Така че това не бива да се забравя. За борбата с корупцията каква е структурата на този доклад? Структурата ще бъде да има описание на това какви са тенденциите на ниво Европейски съюз, да се дадат доказателства за конкретни сектори и отрасли, мислим най-вече за обществените поръчки тук, и след това да имаме фишове за, ся... за държавите членки. Те няма да бъдат нещо ново, няма да правим някаква класация. Не знам дали можем да направим такава класация. Чисто и просто искаме да консолидираме тенденциите във всяка държава членка, за да формулираме някакви препоръки за действия, за да кажем, ще бъде важно да се вгледавате в този аспект, в другия аспект, т.е. един първи опит, ще, който ще придаде политическа значимост на нашия документ. За проучването. Господин Шмидт, казахте, че не правим достатъчно при сравнимостта. Да, добре е да има проучване. Сега да не оставяме с впечатлението, че си правим едно и също. Разбира се, че вървим в посоката, която е сходна с тази и на САЩ. Но всеки път, когато кажем нещо такова, изведнъж бум. Казват, няма, вие заграбвате власт, айде по-конкретно и така нататък. Трябва да мислим за това. Проучванията, които правим по искане на Европейския парламент от 2011 година, ако ги погледнете по-общо, по-интегрирано, върват в посока на това, което искате. Има сравнителни анализи. Но го разбирам от вас като един вид апел да се прави повече, така че добре. Ще правим, но кажете ни какво точно искате да правим. Хубавото на вашата комисия е, че тя е част от Либе, да, но се съсредоточава върху конкретен проблем, който по принцип парламента не обсъжда. Рядко ни критикуват, че правим малко. Що се отнася до правоприлагане? Обикновено ни критикуват, може би са прави, може би не, за другото. Казват, е, а вие можете да кажете каква да е насоката на нашите действия. Не бива да се отклоняваме от пътя си, от работата си, но нека да кажем и какво от тук насетне. Има огромна възможност. Всеки мисли за това какво от тук нататък. Благодаря. Грация, Адес. Благодаря, професор Биго. Thank you. <clears throat> I, I, I will... Благодаря. Ще започна с въпроса свързана с, с привличане вниманието на обществото. Това е един а, много важен въпрос. Например, ако използвате организираната престъпност и ако организацията е солидна, тя е от военен тип, Значи престъпникът е а, чуж враг и това автоматично води до подценяване, омалуважаване. Това ниво на организация е само една малка брънка от тази верига, свързана с организираната престъпност. Организираната престъпност обхваща различни мрежи, различни ходове. Не значи, че една и съща организация се възпроизвежда много пъти с едни и същи лица. Има посредници в един момент и е, става промяна. Структурата съществува, но участниците могат да се променят. Е, така че Тук става въпрос а, а, за хидра и а, замък. С такива сравнения можем да направим. Една мрежа може да е по-добър начин, по-добър критерий, за да се анализира как на практика може да се очертаят различни видове сериозна престъпност. Има различни категории, свързани с сериозна престъпност от такъв вид. Не можем да отречем значението на мафията. Трябва да кажем, внимавайте Действия на мафията са свързани и с много насилие. Това е един а, важен елемент. Какво е важно да се определят наново приоритетите и ресурсите, да знаем върху какво да се концентрираме. Да речем престъпността, престъпността свързана с околната среда, отпадъците, например. Това е едно много сериозно престъпление – но колко усилия са положени на европейско ниво, за да се противодейства на тази, този вид престъпност, депониране на опасни отпадъци от големи фирми? Трябва да, зна, да знаете какво точно имате предвид, защото ако започнете с определена област, вие ще се а, концентрирате а, върху това, което е зрелищно, това, което изглежда солидно, но ще загърбите, загърбите други феномени, които също са важни и трябва да бъдат споменати. Европол, например. Провеждаме тази дискусия с тях и те изразиха самокритика по отношение на ОКТА. И те казаха, може би ние се концентрирахме преклено много върху картографирането на тези геополитически аспекти. Сега трябва, трябва да вземем предвид географски елемент, социалния елемент и да имаме предвид какъв е обхвата, какъв е мащаба. Ако имате добър мащаб, ще имате а, много добри стрелки а, в тесния край на а, картите, но няма да се обяснява нищо. Ако имате правилни стрелки, тогава ще имате по-добра картина, по-добра представа и по този начин ще имате по-добро разбиране за това, какво се случва на място. Смятам, че това знание е, е абсолютно е, възможно, абсолютно достъпно, но това не е нещо, което е направено до сега. Грация, професор Биго, грация. Благодаря и на двамата ни оратори. Продължаваме обмен на информация. Много е важно това, имайки предвид и бъдещата роля на нашата комисия. Много ви благодаря. Сега давам думата на другите ни оратори. Всъщност първо ще ги помоля да заемат местата си тук. И така, втория кластър. Корпоративна прозрачност и наказателна отговорност на търговските дружества. Робърт Палмър от Global Witness. Той ще говори за засилване на корпоративната прозрачност като начин за борба с организираната и финансова престъпност. След това Микеле Рикарди, проектен менеджер на а, Транскрайм в а, Католическия университет. А, имате думата, Бил. Не исках да ви прекъсна, госпожо председател, но по процедурен въпрос. Исках само нещо да кажа. Много а, хора, други лица от парламента а, искат да слушат и им е казано, че не могат да дойдат, защото всички а, места са резервирани. Виждам, че местата за публиката не са пълни. Може ли да махнете резервираните места, за да може хората да влязат да ни слушат? Мисля, че ще е чудесна идея, ако е възможно. Знам за кого са резервирани местата. Само верификандо. Сега ще проверим бил. Ако иска някой да влезе, ние сме длъжни не само да ги пуснем да влязат, ами да улесним присъствието им. Няма никой отвън, ми казва секретарията, така че не зная. Окей, okay, И така, казвах, че давам думата след това на Микеле Рикарди от университета в Тренто, един проект Ownership Network. Давам думата веднага на господин Палмер. Дебатът, както винаги, първо докладчиците по 15 минути на всеки, след това дебат. Имате думата. Uh, Благодаря, uh, че ми давате възможност да говоря днес тук ще говоря за злоупотребата от страна на европейските компании, използването им за изпиране на пари от и организирани престъпни групи. Това е една от сериозните слабости в борбата с организираната престъпност. Накратко ще обясня проблема с скритата собственост на търговските дружества и след това ще се спра някои други проблеми. Аз съм от Global Witness, неправителствена организация, а, която търси да намери връзката между природните ресурси, конфликтите и, кор- и корупцията. А, ние а, а, работихме за, а, по въпроса за изясняване на а, търговията и добиването на диаманти, за което получихме а, награда за мир. използваме е, информацията, за да разработиме идеи, е, решения и предложения за това как да се променят е, законите и политиката, както и корпоративното поведение. Разглеждаме ролята на финансовия сектор и как финансовата система подхранва, дава възможности за корупция и конфликти. Ако сте престъпник, и искате да прехвърлите или преперете парите си, имате нужда от две неща. Първо имате нужда от банка или друг финансов посредник, който е готов да приеме парите и да ви ги предвижи за ваша сметка. Имаме вече доста цялостна система за борба с изпирането на пари, на теория би трябвало да е трудно престъпниците да проникнат в финансовата система. Имаме третата директива за борбата с изпирането на пари, която се вдъхновява от препоръките на Международната работна група по финансовите въпроси. Обаче, както показва глобата от 2 милиарда за британската банка HSBC, тази система не работи. Банките все още са готови да взимат пари от корумпирани политици, престъпници и организираната престъпност. Според Global Witness, отговорът на този проблем е, е строгият надзор и строгите е, санкции в най-сериозните случаи. Е, старшите менеджери в банките и тези, които са отговорни за нарушенията, трябва да бъдат осъждани на затвор трябва значи да се проверяват отделните сметки, е, постъпващи в банките и банките да се придържат към изискванията към тях. Тоест, първото, от което се нуждае онзи, който иска да си изпере парите, това е банка. Второто, от което се нуждае престъпника, това е начин да прикрие своята самоличност. Ако вие сте престъпност, голям престъпник, който борави с огромни суми пари, не си отваряте банкова сметка на собственото име. През 90-те години видяхме лица като Саня Баче откриваха сметки на собственото си име, но тогава нещата се промениха. Трябва да сте много глупав, корумпиран политик или престъпник, за да откриете сметка на собствено име. Вместо това, какво правите? Използвате а, фирма, а, така наречената празна котия, а, в която скривате своята самоличност и своите пари. Неодавнашен доклад на Световната банка установи, че в 70% от случаите на сериозна корупция, анализирана от, анализирана от Световната банка, са, използват такива фирми, празни котии, за да се прикрият а, средствата. Обикновено става дума за редица взаимно свързани компании. Нещо като матрошките, руските матрошки. Една в друга, в друга, в друга и всеки, всяко ниво скрива се по-дълбоко кой фактически е истинският собственик. И разбира се, много често тези различни матрошки, дива са в различни страни. И това особено затруднява разследващите органи да разберат какво точно става дума, кой контролира средствата и кой има полза от дейността на подобни компании. Мисля, че би било от полза да ви дам няколко примера за това как става това на практика. Общо, обикновено се смята, че изпирането на пари, корупцията и така нататък остава само в данъчните обежища, Вергийските острови, островите в Ламанша, е, нормандските, англо-нормандските острови в Ламанша и така нататък. Но на практика обаче е доста лесно е престъпниците да използват фирми, регистрирани, и създадени в Европейския съюз за прехвърляне на суми. Миналата година Global Witness публикува доклад, наречен сериозна поверителност, който показва какво правят система за изпиране на пари чрез една страна в Централна Азия. Използва се компания празна котия в, Великобритания, за да се прикрие дейността. Значи, имаме такава компания, такава фирма в Великобритания, която се използва за прикритие. В Великобритания имаме регистър на акционерите, където може да се види кой е законният собственик на едно или друго търговско дружество. Но, можете да регистрирате търговско дружество в Великобритания, което е собствено, се притежава от друга фирма в друга страна и тогава не, не, не сте длъжен да публикувате тази информация, скривате самоличността. Или пък наемате някой, а, като, за да използвате името му, а, фактически те не са истинския собственик, вие им нареждате какво да правят. Това е само един възможен пример. Друг, друг пример. Германската фирма Daimler беше губена 185 милиона долара за това, че е давала подкопи в целия свят. Как е направил това, направил, направил това Daimler? Използвали са мрежа от, компани, от фирми, празни котии, за да местят пари, милиони от, за подкупи от място на място. Тези фирми котии са били регистрирани в европейски страни, Великобритания, Ирландия и в Кипър. И най-малкото, поне в един случай, сметки в Латвия са били на, на, на името на една такава фирма, която на практика е, на, е, била, е била контролирана от руски е, държавни служители. Друг пример са на е, Слободан Милосевич е използвал такава мрежа от е, фирми, регистрирани в Кипър, за да е, финансира войната си в Босна и Косово. Е, иранското правителство използва подобни фирми в Германия, Малта и Кипър, за да избегне международните санкции и да прикрие е, собствеността върху петролните танкери. Тоест, не само теоретично могат да се използват е, тези фирми от престъпниците, но има реални и конкретни случаи. Много са тези случаи, когато това наистина става. главното в този проблем е, че е особено трудно да се установи кой притежава и контролира едно подобно фирма. Съединените членки е, регулират начина на създаването и регистрирането, инкорпорирането на търговските дружества. Информацията много често се публикува. Името на фирмата, кои са директори, кои са, са е, акционерите. Но информация, която в момента не се събира е кой в крайна сметка е собственика на фирмата, кой получава печалбите от нея? Така да се каже, крайният бенефициент и собственик. А той трябва в всички случаи да бъде физическо лице. Той не може да бъде някоя друга фирма. Според мен, политиците, а, мафии, групи, мафиотските групи онези, които не избягват плащането на данниците, не трябва да имат възможност да използват подобни фирми, а, кутии. А, трябва да се използват съществуващите национални регистри а, е, е, за фирмите, за да се събират е, е, данни за истинските собственици на търговските дружества. Това не е кой знае колко е, скъпо нито пък е някакво, представлява някакво особено разширяване на властта на правителствата. Страните членки вече събират информация за търговските дружества. Според нас, една фирма, която дава информация за нейният истински собственик, който получава печалбите от нея, може да го направи лесно, онези, които са добросъвестни, ако се промени този собственик, могат да променят лесно информацията. В Великобритания само 1 до 2% от регистрираните търговски дружества имат сложнена структура на собствеността, която не може лесно да се приспособи, предпроследи. Всички останали фирми, структурата на тяхната собственост е сравнително ясна. Значи това не е предложение, неговото съчетаване няма да бъде особено скъпо. То би било даже по-ефтино от това, което правим в момента. Има два анализа на разходи, разходи ползи от Европейската комисия през 2007 и от британското правителство през 2002 и двете изследвания установиха, че установяването на крайният собственик бенефициент ще бъде по-ефтино, отколкото сега съществуващата практика. Нашият консултант смята, че разходите ще бъдат около 20 милиона за регистрираните фирми. А това е около 4, плюс около 4 допълнителни милиона година. Това става дума за всички, абсолютно всички фирми, регистрирани в Великобритания. А, а като имат преди, че сега харчим около 10 милиона годишно за събиране и регистриране на тази информация. В момента професионални посредници, нотариуси, банки, фирми и прочие могат да установят кой е, е собственикът бенефициент. Това е скъпо, защото всеки път е, трябва да се правят същи и същи проверки, да се прегледат ни и същи сметки. И, и разбира се, много трудно е за първоприлагащите органи да установят кой всъщност седи зад една или друга фирма. Разговарял съм с служители от правопазващите организации, които казват, че им трябва около най-малко поне 6 месеца, за да установят кой е собственик, бенефициент на е, една фирма, стигат до друга фирма, който фактически не е този, е, това нататък, още 6 месеца, още 6 месеца, т.е. това е една верига, дълъг процес, е, бавен е, и скъп, за да се установи кой е накрая истинският собственик бенефициент на компанията. Европейския съюз в момента преразглежда своето законодателство за борбата с изпирането на пари. Разбирам, че вашата комисия няма официална задача да а, упражнява контрол на това законодателство, но не, то има глас и то много силен глас, а, с който може да призове към по-голяма прозрачност в собствеността на фирмите. Имаме подкрепата на банковия сектор, защото Съгласно законите за изпиране на пари, банките трябва да правят съответните проверки. В момента това е доста скъпо и трудно за тях. Е, смятам, че кой е собственик на една или друга компания, трябва да бъде публично достъпна информация. Това ще има сериозно въздействие върху способността на престъпниците да предвижват е, парите си от едно място на друго. С радост ще отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря. Благодаря. Давам думата на професор Рикарти. Thank you very much for inviting me. Um... Благодаря много за вашата покана. Господин Палмър вече даде примери за това как престъпните организации, престъпници използват фирми, за да скрият своята истинска идентичност ще представя резултатите от изследване, проведено от комисията. Говори се за матрешки и всъщност и матрешките са логото на а, нашият проект и проучване. Как се използват как се а, използват а, тези а, фирми а, за прикриването на мафиотски организации? Благодаря на тази система а, един а, престъпник от Сицилия успя да прикрие 10% от а, строителните а, си дейности там, а, но в крайна сметка неговата неговите активи бяха конфискувани. Друг пример, водещ до Камора, в друг регион на Италия. Отново говорим за строителни дейности близо до Неапол. Той беше разследван, фирмата му беше конфискувана. И така, идентифицирането на това кой се крие зад тези подозрителни компании е основно в борбата с прането на пари. Това каза и господин Палмер. Не само прането на пари, също и укриването на данъци, черните каси и така нататък. Всичко това е част от стопанската економическа престъпност. Разкриването на действителния собственик се оказва много важна мярка и на международно ниво. Мислете за ООН и за препоръките на ФАТА от 2013, 2003 година и последната версия от 2012 година. То, тази информация е основен стълб в борбата с престъпността и прането на пари. Това ще е основен стълб и в четвъртата директива за, пране, за борба с прането на пари, което ще излезе в следващия месец. Много въпроси остават отворени. И нашият проект Бонет искаше да засегне тези въпроси. Какви са практиките, които се прилагат от следователите и от посредниците, финансови или не финансови, за да се открият действителните собственици на тези подозрителни компании. Каква информация се използва? Какво е нивото на достъпност на такъв тип информация? Какви са проблемите свързани с такъв тип информация? И на последно място, какво е нужно на разследващите органи, така че да разкрият тези дейности, свързани с прането на пари и да открият кои са действителните собственици. За да се отговори на тези въпроси, ще кажа, че Бонът започна дейността си през 2011 година под егидата на ГД вътрешни работи. Освен това, със съдействието на Италианския университет – с финансовият отдел, с представители на бизнеса регистри и с отделни заинтересовани страни също така. Много от действията са извършени, като са проучени като са проведени проучвания, разговори с посредници, освен това с доставчици на информация, с представители на бизнес регистри. Има инструменти, които могат да бъдат прияти така, че да се подобрят разследващите действия, дейности. Когато а, разследващите власти и посредниците искат да разкрият кой се крие наистина зад тези а, компании, то регистрите си остават е, е, единствения източник на информация. Обаче има проблеми свързани с а, този вид информация. Първо, наличността на тази информация. Има много различия а, между отделните държави и членки по отношение на това коя, как, какъв тип информация се събира. Някои все още не събират такъв тип информация. На второ място има проблеми с яснотата и пълнотата на, информациите, на информацията. Да, дават си имената на акционерите, на собствениците, но има друга информация, която е много важна. Да речеме дата на раждане, идентификационен номер, адрес и така нататък. Е, Третия аспект е свързан с надежността на тази информация. Информацията не е винаги актуална, така че има проблем е, и с времевата рамка. Има въобще и е, проблем с дружествата с ограничена отговорност, с тръстовите фондове и така нататък. Има европейски бизнес регистри, които обхващат всичките 27 бизнес регистри в, европе... в държавите членки. 30% от тези регистри не събират и не публикуват информация за акционерите. Същото може да се каже, например, и за информацията за директорите на европейските компании а, и информация за действителните собственици. Такъв тип информация е най-недостатъчна. Само 20% от такъв тип информация може да се намери в бизнес регистрите. Това е нещо, което току-що беше казано. Ако дружества с ограничена отговорност са добре покрити от от 75% от доставчиците на данни в Европа, Но друг тип дружества а, са покрити от много по-малък процент от а, доставчиците на информация и данни. Организациите от мафиотски тип се, се възползват от тези дружества с ограничена отговорност. Много лесно е, е за тях, защото те искат да имат а, директен контрол върху а, компанията компания с един а, собственик е много по-удобна за ползване, отколкото акционерно дружество. На второ място, източниците на данни. Бизнес регистрите все още остават най-важния източник за събиране на такъв тип информация. И, е, въпреки, че има и альтернативни възможности за събиране на данни. Има 150 доставчици на данни е, за акционери и директори на европейски компании. Така че не става въпрос за количеството на информацията, а по-скоро за нейното качество. Най-вече повечето от тези доставчици, техните регистри покриват само една държавите по-отделно. Няма разлик, няма, извинете, връзка между отделните регистри в държавите членки, а това е много важно. Ам, както и е, а, колегата Масервизи каза, организи, а, е, организираната престъпност има трансграничен характер по дефиниция и трансграничните разследвания са много важни, за да може ам, да е успешна борбата с този феномен. Ако данните са фрагментирани национално ниво, това не е голям проблем за разследването. Ако на, на, ако на европейско ниво има връзка между регистрите. Ползвателите, разследващите органи, банките, експерти и така нататък. Те не могат да определят кой регистър да работят. Има толкова много, че те не знаят кой е този, който предоставя най-надежната информация. Е, и има проблеми с достъпа до е, такъв тип регистри. Когато говорим за чужди бизнес регистри, проблемът с плащането. Някои от тях или повечето от тях е, изискват кредитна карта, но това понякога не е възможно за разследващите органи. Понякога достъпа до тази информация се оказва много скъпо и разследващите органи не могат да си го позволят. Когато разследващи органи искат някаква информация, имат нужда някаква, е, някаква информация, те а, молят свои колеги. Това може обаче да е по-трудно по отношение на продължителността, може да отнеме доста време. Посредниците, когато те се занимават с тези проблеми, те разчитат на документация от клиентите. Представете си, че това все пак не е най-надежният източник на информация. Един последен проблем – липсата на софтуер – в ерата на високите технологии трябва да има един софтуер, който да може да събира данните от различните бизнес регистри. Ам, да речеме ам, идентифицирането на действителен ам, собственик е важно, а, защото понякога тази практика, свързана с фирмите матрошки, се осъществява на ръка, не електронно. И разследващите органи и посредниците казаха, че са имали затруднения. Освен това, трябва да се обърне внимание а, на дружественото право, а не толкова а, на нуждите, свързани с борбата с, с а, прането на пари. Не винаги е а, възможно да се хармонизира информацията между държавите членки, защото това ще доведе до промяна на дружественото законодателство и може да забрани достъп до вече достъпна информация а целта е да се подобри информация до вече съществуващи бази данни, така че наличните данни да бъдат по-добре свързани. Достъпа до а, чужди бизнес регистри трябва да се подобри. Трябва да има връзки между регистрите на отделки там, където има, те да бъдат засилени. Необходимо да се поемат инициативи в тази насока. Беше спомената а, тук и директивата за обвързването на регистрите в държавите членки. За да не се налага да откриваме топлата вода отново, е добре да се използват вече съществуващите връзки между отделните бази данни, между отделните доставчици на данни. Тези връзки да бъдат укрепени. Или да се прокарват и други а, връзки, да речем, между а, банкова а, сметка и а, други активи, свързани с престъпна дейност. Разследващите органи и последните ще трябва да имат възможност да се справят с тези проблеми, свързани с прането на а, пари. Както вече казахме, определени дружества, които са а, включени в тези порочни практики, дружества с ограничена отговорност, фундации и други, те трябва да бъдат разгледани по-отблизо и да бъдат а, анализирани. Всичко това трябва да бъде взето предвид. Благодаря ви. Благодаря. Дебатът започва. Господин Ньютон Дан има думата. Um, съвсем накратко на колегата от Global Witness. Много интересно. Много ви благодаря. Това, което не ми се връзваше, беше, че говорите за политици, корумпирани. Трябва да ви кажа, че има политици тук, които не са корупти, корумпирани и се борят с това. Така че не казвайте политици, политици и корумпирани само, а кажете някои или нещо друго, защото така изразявам а, раздразнение от името на всички колеги. Нещо още по-важно. В нашата комисия, в края на работата си, имаме нужда от силни препоръки за държавите членки, за комисията, какво трябва да се прави. Не ни забравяйте и формулирайте от Global Witness ясни препоръки за това какво трябва да се прави в бъдеще и това ще ни бъде много полезно. Благодаря, господин Яколино. <clears throat> С интерес слушах двете изказвания. Благодаря ви. Първо въпросите към двамата оратори. Говорим за това, кой се крие зад е, незаконните дейности. Говорим за количеството и подбора на информацията, с която се разполага за постигане на конкретни резултати. Говорихме също така за четвъртата директива срещу прането на пари. Наскоро беше приета те, тя от съответната комисия за вътрешния пазар. Та, Има някакви оперативни предложения, които можете да направите вие по тези текстове? За да могат да бъдат одобрени и в парламента. След това, може ли да има вътрешни кодекси за регулация, вътрешна регулация на банките, на финансовите институти и каква е връзката между информацията, която трябва да бъде придобита за постигане на целите, които искаме и темата за защитата на данните и а, защитата особено на чувствителни данни а, и опазването на двете позиции за реализиране на финалната ни цел, а тя е да имаме все по-добри данни. Смятате ли, че са полезни те за търговските камери, например, и данните на търговските камери под, е, могат ли да послужат за превенция на тези феномени? И накрая за автопрането на пари, т.е. личното пране на пари, което да бъде заложено като наказателен състав. В определени държави членки това съществува, в други не съществува. Смятаме, че това е изключително важно за нас, за посочване на такъв тип норма в наказателния правния състав, защото има държави членки, където това още го няма. Смятате ли, че този законодателен текст би могъл да бъде функционален и би могъл да доведе до ясни причини и до каква степен смятате, че е важно това да бъде записано в конкретен текст, престъпен състав в отделните държави членки, автопране на пари. Благодаря. Grazie onorevole, ha chiesto di intervenire l'onorevole Schmidt. Господин Шмидт има дума. You, Благодаря, госпожо председател. Много интересно. In има онези, които искат да инвестират в фирми. Аз лично съм инвеститор на дребно. И поне в моята страна остана с впечатление, че навсякъде знаят всичко за мен. И то е, защото има вътрешна продажба на информация. Ако някой има допълнителна вътрешна информация, той не трябва да участва на пазара. И това е един от основните проблеми, който трябва да бъде хармонизиран или трябва да видим къде са собствениците и къде са акционерите. Казахте 6 месеца за стигане до собственика. 6 месеца, 6 месеца, 6 месеца. В този компютъризиран, дигитализиран свят ми се вижда ужасяващо. Личният ми опит е, че те всичко знаят. Да, ако може да се предприемат някакви мерки, както каза Бил Ньютон Дън, имаме нужда от ясни препоръки, но и балансирани препоръки. Нямаме нужда от повече административно тегло. Не трябва и да бъде тежка и скъпа тази процедура. Така че нека да не трупаме разходи. Защитата на данните. Споменахте го накрая. Това е деликатен въпрос. Бихте ли могли да кажете нещо по него още? Защото, както знаете, тук това е много щекотлив въпрос. Имаме нужда от, от баланс и може би вие може да споделите нещо по въпроса за това как може да управляваме и да постигнем такъв баланс. Благодаря. И аз искам да кажа няколко думи, преди да ви дам думата за отговор за тези 6 месеца, 6 месеца, които могат да станат още повече, за да се разбере кой всъщност се крие зад определено дружество. Оле всъщност изясни някои от въпросите за своята страна, каза, остана с впечатление, че всички знаят всичко. Знае си сега и преди. Какво правя аз и какво имам? Каква е отговорността? ролята на държавите членки. Защото проблема е там. Държавите членки са тези, които може би от време на време инвестират малко в а, определени структури. А, държавите членки са тези, които не спомагат, не подпомагат подаването на информация, информационния поток. Те са онези, които в определени моменти не искат да подават определена информация, а, казвайки, че тя е поверителна политиката, която изведнъж трябва да дойде на европейската маса, изведнъж изразява национални позиции само. Така че хората трябва да знаят и държавите членки също, не само за това какви са техните, техните компетентности, какви са техните задължения, защото много често има бариера когато се иска определена информация или, или когато има определени потоци, които могат да бъдат полезни, хубаво е да се разбере за седмица, не повече от седмица, къде 6 е месеца. Живеем във времена на IT и една седмица даже е много, за да се разбере на кого е това дружество. И друг въпрос още – една ясна, силна, конкретна препоръка трябва да се направи. Защото много често тук се говори полезно, но общо. Нашата работа тук, както подчерта директор Ман Сервизи, е работа, която се основава или, или засяга конкретни въпроси, не общи. И е всичко, което не се засяга от комисията Либе подробности, препоръки, които да са ясни и точки, за нас са изключително важни. Често го казвам. Защото търсим хармонизация на системата и това е важна стъпка. Давам а, думата за отговори сега доктор Палмар и след това професор Рикарти. Благодаря. Благодаря. Um, а, благодаря ви, искам да се извиня, ако някой е помислил, че обвинявам в корупция някого. Не, говорим тук за едно малко, едно мълцинство, една малка група политици, организации, които могат да оказват наистина ужасяващо последици върху целения свят. Аз се занимавам с развиващия се свят най-вече и постоянно виждам примери за това, как парите влизат в джобовете на онези политици, които са корумпирани. И тези пари не се разходват за услуги. Освен това се радвам, ще се радвам да ви дам повече детални препоръки по-нататък. Не съм видял последното предложение на комисията за директивата за пране на пари. Моята организация и коалицията постоянно са в контакт с комисаря Барние и с комисията и той говори за това скрито, скри, тази скрита собственост на фирмите ще бъде един от въпросите, които се засягат в директивата. Много ще се радвам, ако има регистри на а, лица с право на ползване. Един от основните елементи, който се дискутира тук е баланс. Ние не искаме да налагаме е, огромни административни задължения върху фирмите, които спазват закона. Така че това, за което говоря, са фирми, които не са на борсата, не се търгуват, защото когато си на борсата, там има изисквания за оповестяване на информация. Събира се тази информация. Говоря за по-малки фирми, дружества с ограничена отговорност, които не са на борсата. Въздействието. Анализът на ползите и разходите 2002 година в Обединеното кралство, който сега се актуализира, показва, че само 1-2% от фирмите в Обединеното кралство ще имат проблем да кажат кой има право на ползване т.е. 1-2% от фирмите имат сложна структура на собствеността, която да доведе до неясноти. За голямата част от фирмите всичко това е много лесно. Трябва да тикнат едно квадратче и да кажат, собственика е същия като онзи, който има право на ползване. Що се отнася до защитата на данните, смятам, че това са много важни въпроси. Аз Разбирам, че Европейския съюз няма да създаде а, е, правна пречка за събиране на такъв тип информация за лицето с право на ползване. Ние публикуваме информация за, правни, за собствениците, за директорите на фирмите. И това е просто една стъпка нататък. Не мисля, че това е някакво нарушение на правото на личен живот или правото на дружествена тайна. Ако искаме дружество с ограничена отговорност и искаме да правим пари, част от привилегията, която ни се предоставя с това, трябва да включва едно задължение да оповестим кои сме. Много малко биха могли да бъдат легитимните причини, поради които, ако ти си честен бизнес, би искал да скриеш кой, се крие, кой, кой стои зад теб. А, госпожо Алфано, показаното от вас. Нашият проект показа, че има огромно многообразие в Европейския съюз за това какъв тип информация се събира, качеството на информацията, която се събира и публикува. И мисля, че Съюзът, пък и вашата комисия ще ни помогнат, ако подобрят качеството на информацията и направят така, че информация, която се събира в държавите членки, може да се използва бързо и, споделен, и да бъде бързо споделена между тези държави членки. Много често е, е трудно да се разбере е, кой се крие зад фирмата, или защото информацията не се събира, или има някакви правни пречки при споделянето на информацията. Ако отидеш, ако се обърнем към онези юрисдикции, които наричаме данъчни убежища, те нямат особено желание да ни кажат, чия е фирмата. Днес с ИКТ фирмите могат да се пренасят по целия свят. Така че на правоохранителните органи а, отнема повече време да проследи парите и да види а, кой е собственик, кой се крие за тези пари. Както казах в началото, с удоволствие ще ви дам повече препоръки и коментари по директивата за прането на пари, когато бъде тя публикувана. Благодаря. Благодаря. Sì, se non dispiace risponderò in italiano. Ehm, отговоря на италиански. Il testo della quarta direttiva purtroppo non... Четвъртата директива не беше възможно да я анализираме. Не е възможно, извинете, да я анализираме в момента. Сега могат само да се правят хипотези на базата на препоръките от ФАТФ. Това е критерий, по който след това се преразглеждат европейските директиви. Това, което ще подчертая аз, е новата роля, важна роля за регистрите на предприятията и самите дружества вътре в препоръките на ФАТВ. Това са едни и същи регистри и дружества, които трябва да изготвят минимална информация за това, кой е собственик, кои са акционерите, и това може да се използва от следствените органи и посредниците. Онова, което на наобщо ниво можем да кажем, е бавен преход от един подход, който се основава най-вече върху посредниците, като например третата директива за борба с прането на пари, към един подход, в който дори и регистрите, и дружествата, е, играят важна роля. Кодекси за самоуправление сред а, посредниците. Имаме последните години такива, особено Италия, пък и други европейски държави. Имайки предвид новото естество, новата роля на регистрите на дружествата, не е толкова кодекси за самоуправление, на мен ми се иска да има по-голямо сътрудничество между регистрите и посредниците, както и следствените органи, които трябва да използват информацията, която се съдържа в тях. Защитата на данните, е, правото на личен, лично пространство, нещо практично ще кажа. Предложенията, които бяха направени в моята презентация, точно към това целят точно на там са насочени. Не говорим за събиране на нови данни. Не. Предлагаме подобряване на достъпа до информация, която вече е налична публично. Ако погледнете графиката зад мен, ще отбележите, че голямата част от информацията, особено за акционерите, вече е публична, т.е. тя може да се използва, може да бъде проверена, събрана от който и да е ползвател. Това, което се иска обаче, е по-добра организация на тази информация, най-вече, що се отнася до взаимосвързаност между различни регистри. В най-важните, най-критичните случаи на така наречените матриошки, в повече или китайски кутии, а, основната пречка е липсата на връзка между отделните регистри. Смятам, че се надценява а, срока, който е необходим за установяване на това, кой притежава определена група предприятия и за получаване на информация за лицето с право на ползване. 6 месеца може би са много добре, но това е информация, която поне по-настоящем не може да бъде получена незабавно пример. Тази схема тук, на тази група. Те са в Италия, там с техните седалища, и бяха реконструирани на базата на информация, която се съдържа в регистрите в Италия. Това отне една седмица. Когато дружеството е в различни дружества, и за да се създаде ясна картина, може би тогава е необходимо да се навлезе в информация от различни регистри. И за това времето, наистина, срока може да се увеличи драстично. И накрая, ролята на търговските камери. Както казах и в началото, е изключително важна роля. Това е роля призната от същите тези търговски камери. Има различни проекти, дори финансирани от Европейската комисия, в които тези камери са изиграли изключително важна роля при предлагане на инструменти, софтуерни инструменти или платформи, които да се използват за следствени действия по това, кой е кое е, извинете, лицето с право на ползване. Благодаря. Ако няма други желащи да вземат а, думата, мога да прекратя сутрешното заседание. Продължаваме след обяд в 15 часа. Искам да ви припомня, че 15 извинете, 17.30 от 18.30 има състояние на координаторите. Благодаря. Много ви благодаря. Очакваме вашите препоръки и документи. Благодаря.